Става дума за новото френско правителство. След номинацията на двама от нашите колеги, госпожа Силви Голар, която ще стане министър на въоръжените сили и госпожа Мариал Десернес, която ще отговаря за европейските въпроси. Тези колеги ще бъдат членове на новото френско правителство и парламента отбелязва, че считано от днес техните депутатски места са свободни. Поздравявам ги и им желая много успех с новите им задачи.